е доклада на Луис де Грандес Паскуал за замърсяване от корабите и санкции за нарушения. Първият оратор е господин де Грандес Паскуал. Имате думата за 4 минути. Señor presidente, señor vicepresidente de la Comisión y comisario de Transporte. Господин председател, господин Таяни, Дами и господа, надявам се, че ще можем да приемем това решение за въвеждането на санкции, включително и наказателни санкции при замърсяване на морето. Надявам се на подкрепата на всички. Беше постигнат консенсус и предложението ще може да бъде прието още утре на първо четене, благодарение на усилията на трите институции по време на преговорите. Смятам, че всички искат да се борим против тези атентати срещу околната среда. И тук да, тази е, пре, реформата, преразглеждане на директива се предприе благодарение едно решение на Европейския съд. Има все повече изхвърляне на замърсяващи вещества в морето и не съществуват международни норми. Разбира се, има конвенцията от 73 73-78 но има мерки са предвидени само за гражданска отговорност, които не са достатъчни при този тип замърсяване. Трябва някои от а, агентите, които се занимават с морски транспорт, да бъдат наказани, защото сега те пред, предпочитат да плащат и да продължат да замърсяват. Това им излиза много по-ефтино, отколкото да предприемат мерки против замърсяването. Въвеждането на наказателни. А, е, санкции вместо административни ще позволи да се борим точно срещу този вид замърсители. Чешкото председателство се опита да намери политическа подкрепа за структурна реформа на тази директива, която зачита напълно принципа на субсидиарност. Директивата отчита съдебната практика на Европейския съд. Приемат се мерки и прилежащите към тях санкции. Беше осъществен напредък по отношение на рамковото решение от 2005 е, година решенията на съда потикнаха Европейския съюз да възприеме е, наказателни санкции, за да се бори с замърсяването на морейтата. Древните нарушения ще се разглеждат като са е еднократно, но по многократно повтаряне вече ще подлежат на сериозни санкции като престъпни деяния. Искам искрено да благодаря на докладчиците в Сянка, които много ни помогнаха по време на преговорите с съвета и комисията. Искам да благодаря на всички съдокладчици, защото на, така намерихме е, компромисно решение и можем всички да сме доволни от това. В началото на Марс беше пакет беше прият пакета от морското законодателство и сега Европейския съюз е, укрепва позицията си на лидер в тази област. Благодаря, господин Таяни. Госпожа, господа депутати, комисията се радва от резултатите, които постигнахме и благодарение на които ще можем да приемем нова директива, за която изменя старата която запълва праз... правната праз... празнина, която беше установена с решението на Европейския съд и която издига равнището на а, наказателните санкции. С приемането на тази директива ще може по-ефикасно да се борим срещу хората, които замърсяват морската а, вода. И този текст е важно допълнение към текстовете от пакета за морска безопасност, които бяха приети а, а, и който ще бъде прият на последната ви пленарна сесия. В рамките на преговорите постигнахме един компромис, който е малко различен от първоначалното предложение на комисията – но все пак запазва съществените елементи. Най-важното в нововведение е наказателния характер за незаконно изхвърляне на замърсяващи вещества. И освен това, всички които замърсители, включително юридическите лица, ще отговорят. Тук има различно третиране на древните нарушения и на, на сериозните престъпни деяния, но когато се нарушава качеството на, на, на водата, многократно това се превежда към, приравнява към престъпление. Но дребните нарушения не се смятат за при еднократно, нали, не са престъпно деяние, но повторението вече ги прави престъпни деяния. Искам, комисията, да, искам да кажа, че комисията приветства усилията положени от всички колеги депутати резултати. Днес можем наистина да сме доволни, защото ще можем да приемем една директива, която ще позволи да запазим качеството на нашите морета. Благодаря ви, доктор Мацакис. Имате думата за една минута, господин председател, господин комисар. Решението на Европейския съд доведе до изменения, внесени в директивите на основата на, на тази грешка всъщност е, постигнахме закъснение в една толкова важна директива, която е уже важна за опазване на морската шир. Трябва да вземеме всички мерки, за да могат подобни грешки да не се правят в бъдеще. Трябва колкото се може по-бързо да внесем изменения в директивата и да, при, да пристъпне към приложението и в най-бързи срокове. Само по този начин ще избегнеме корабите да продължават да замърсяват моретът и само по този начин ще можем да упражняваме контрол. В крайна сметка наш, нашата цел е да запазиме моретата и крайбрежията чисти. Само по този начин ще постигнем това. Благодаря на докладчика за относ, отлично свързаната работа. Госпожа Лихтенбергер. Благодаря ви много, господин председател. Замърсяването на моретата е в интерес на всички. Нека не забравяме, че когато се случи някой много така очевиден голям инцидент, тогава си даваме сметка за заплахата от замърсяване. Междувременно обаче като че ли забравяме за тези проблеми, но а, редовното нарушаване на законодателството е също толкова страшно, колкото големите аварии и е също така опасно и представлява заплаха за морската шир. За това бих искала да благодаря на докладчика, защото всички успяхме да се обединиме около едно виждане е, защита на моретата. Аз съм е, представител на държава, която няма излаз на море, но като европейка смятам, че трябва да се бориме срещу всички нарушения, които в основата си имат економически измерения и да приемеме третия пакет, както това беше казано от е, Комисията по правни въпроси. Господин председател, господин смесък председател на комисията, групата на ЕНПД подкрепя договорения вариант по отношение на санкциите при незаконно изхвърляне на замърсяващи вещества в морето. Искам да благодаря на комисията, защото без нейната подкрепа нямаше да бъде възможно да гласуваме това решение на първо четене. Много е важно да приключим този въпрос преди края на мандата. Предвидените мерки са крайно необходимо, защото с решението от 2005 и 2006 година Европейския съд ясно постанови, че могат да се приемат наказателни разпоредби възоснова на първия стъп. И ние взимаме правни мерки за защита на моретата от безотговорното поведение на някои капитани, защото въпросът с отговорността не е уреден. Много по-лесно и по-ефтино е човек да изхвърля незаконно замърсяващи вещества и да плаща глобите. Именно за това е, тези мерки са крайно необходими. Искам да благодаря на нашия докладчик. Сега е ясно, че при сериозно замърсяване ще има съответното наказание като за престъпно деяние. Разбира се, ще се диференцират наказанията в зависимост от степента на замърсяването, но всеки акт на замърсяване ще се счита като престъпно деяние. Мерките трябва да са ясни. Ние изпращаме призив към държавите членки председателството на съвета ще види протокола, за да може те да приемат и да прилагат тези санкции, защото само такива санкции могат да защитят моретата. Благодаря. Две минути, госпожа Тикао. Благодаря. Бих искала да Поздравя колегата Паскуал. Бих искала да спомена факта, че наистина замърсяването на моретата трябва да бъде един въпрос, който да обсъждаме по-често. За съжаление мога да посоча за пример Черно море. През последните две години то стана изключително замърсено и това многократно увеличи обема на водораслите поради високата концентрация на азотни съединения. Несъмнено, морският транспорт отговаря за по-голямата част от това замърсяване замърсяване. И тази директива разглежда изхвърлянето, незаконното изхвърляне на замърсяващи вещества от корабите, които са извършени или умишлено, или поради непредпазливост, или поради груба небрежност. Също така директивата обхваща физически и юридически лица и визира наказателно-правни санкции спрямо физическите лица, за да се засили морската безопасност на европейско ниво бяха приети законодателни мерки. Този морски пакет се отнася до собственици, наематели на кораби до различни страни, фирми, които работят по крайбрежите в морето. Много е важно обаче да се укрепи сегашната система, която предвижда санкции и за това е много важно да се разшири обхвата на законодателството. Бих иска да подчертая, че предлаганото законодателство е много важно, защото съществуващите разпоредби не се изпълнява и конвенцията Марпол 73-78 също не се изпълнява в достатъчна степен. Затова трябва да подкрепим морския пакет. Има становища на различни парламентарни комисии, те всички подчертават значението на това. Госпожа Любчева, заповядайте уважаеми господин председател господин комисар колеги! очевидно е че в законодателен и изпълнителен план европейската комисия и европейският парламент са длъжници на европейските граждани които в крайна сметка са потърпевши от замърсяванията осъществявани в пространствата на морските ни територии. разглеждам нещата от гледна точка на досегашната регламентация и нейното прилагане в защита на околната среда на моретата и свързаните крайбрежия отново ще кажа че регламентацията и промяната на директивите е необходима но все още недостатъчна. Е най важно от всичко се явява ефективността на прилагането не може да се приеме за нормален фактът че да изхвърлиш отпадъците си в морската територия и да платиш глоба струва по малко отколкото да изпълниш изискванията на директивата. затова преди всичко трябва да се обърне внимание на мониторинга. днес технологичните възможности са достатъчно големи за да се подчини опазването на водите и крайбрежията на една дългосрочна политика за полезност и защита на цялата флора и фауна подкрепям предложението за изменение на директивата като считам за особено важно създаването на специализиран орган към агенцията по морска безопасност който да осигурява целеви действия по нейното изпълнение. благодаря за вниманието. Господин Таяни, имате думата. Благодаря ви, господин председател. В заключение искам да кажа, че можем само да се поздравиме с а, това, че постигнахме между институционално сътрудничество в съвета, комисията, парламента. Благодаря на господин Ярембовски за свършената работа. Институциите в този случай показаха в края на мандата, че са в състояние да работят наистина в тясно сътрудничество и да постигнат споразумение на първо четене. Мисля, че това наистина е едно добро послание, което ние отправяме към нашите съграждани и то в един много деликатен в една много деликатна област, областта на транспорта. Е, бих искал да благодаря на всички представители, членове на Комисията по транспорта, които работиха ръка с ръка с представителите на Комисията, за да постигнем съгласие по един тъй важен въпрос, по който не можехме да намерим съгласие от месеци. Благодарение на доброто желание, на интелигентния подход на депутатите и на представителите на Комисията, можахме да докажем, че когато трябва да постигнем важни цели. Бюрокрацията вече не е препятствие, тя може да се превърне в един ефективен инструмент, който да отговори на очакванията на нашите съграждани. Чрез днешния дебат, чрез утрешния вот ще докажем още веднъж, че желаеме да бъдем на страната на гражданите. Благодарение на този дебат, на този вод, ще запълним една юридическа празнота и от, от утре ще можем да преследваме много по-ефективно онези, които замърсяват моретата. По този начин работиме за правата на българските съграждани. Господин Паскуал, имате думата за заключителни слова. Благодаря, господин председател, господин комисар. Колеги, съвсем накратко искам да благодаря на всички. Искам да кажа, че още веднъж доказахте, че както и по третия морски пакет, може да се постигне споразумение с съвета и благодарение на вас трите институции се договориха и постигнаха съгласие. И това в края на нашия мандат. Искам да благодаря на докладчиците от комисиите, правната комисия комисията по околна среда, които изказаха тяхното становище. Искам да благодаря и на докладчиците в Сянка и се надявам, че утре ще можем да приемем доклада на първо четене и така ще бъде попълнен третия пакет от морското законодателство. Това е много важно в рамките на процедурата на съвместно вземане на решение, която позволява конструктивен диалог в името на всички граждани. Благодаря. Сега приключваме дебата. Гласуването ще бъде утре. Следващата точка от дневния ред е устен въпрос към комисията по въпрос за директивата за правата на потребителите. Първият оратор е госпожа Макарти. Имате 5 минути.